започнем. Вече закъсняхме 20 минути и това не е приемливо. Окей. Then, uh, Vox Populi, so... Добре, глас народен, глас Божи, нека да започнем. Should we vote? Or... yes. That, I think. Our chairman is coming in few minutes. Нашият председател ще се къснее с няколко минути. Господин председател, въпреки това, вие сте председател и може да започнете. Добре, колеги, нека започнем, казва председателят. Започваме с освобождаването от отговорност на външната служба за 2012 година. Госпожа Мария Мофиц има думата, тя не иска да я вземе. Компромис едно. За, против, въздържали се. Прието е. Изменение едно. Извинявайте, шесто. За, против, въздържали се, отхвърлено. Осмо. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Осмо за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. 10 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието е. 12 за, против, въздържали се, прието е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 14 за, против, въздържали се, прието е. Сега електронно гласуване за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Now it's open. Ich habe mit Ja gestimmt. Kann ich wissen? One, one second, please. Ich habe mit Ja gestimmt. Okay, let's uh, close with 37 in favor and 37 за, 39 за, двама нямат карти, 3 ма против и 4 ма въздържали се. Поздравление за докладчицата. Thank you.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 по повод на Украина. Днес след обед също ще говорим по този въпрос. Става дума и за изявлението на госпожа Ештън. И за това ще говорим днес след обед. А сега, 12-та точка, по нея гласуваме едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Второ изменение за против, въздържали се, прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. Устно изменение едно. за, против, въздържали се, прието е. Осмо, осмо за, против, въздържали се, още веднъж. За, кой е за осмо? Против, въздържали се, отхвърлям. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десето за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме електронно за цялата, по целия текст. Моля, гласувайте сега. My office call. Yeah. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 42 на 41 гласа за приета е резолюцията. И сега преминаваме към следващата точка. Препоръка към съвета и комисията Сър Греам. Господин председател, ако искам да ви помоля нещо, като резултат от е, дискусия в групата, искаме да променим заглавието на доклада Тоест, да се, да се казва е, използването на радиото и телевизията в Европейския съюз, а не като е, инструмент на европейската дипломация. Е, зная, че това трябва да е официално това е официално желание на политическата група. Защо я искаме тази промяна? Защото правилно се каза, че ако използваме думата като инструмент на дипломацията, това означава, че имаме предвид някаква пропаганда, вид пропаганда чрез медиите. Това не е така. А разбрах тази сутрин, че няколко, някои колеги от НП, особено госпожа Пак, скът да отхвърлим доклада именно заради това. Аз моля колегите да не го отхвърляме. Имах две дискусии в комисията, имахме две срещи с докладчиците в Сянка и смятам, че това е добра препоръка за съвета. Може и би било хубаво във втората февруарска сесия е, е, препоръката да влезе в пленарна зала. Благодаря на колегите, които ми е, помогнаха за изготвянето на доклада. Надявам се той да е примлив за всички колеги. Госпожа Пак, дори когато имаме промяна в заглавието, то не е еднозначно. Не зная защо преди европейските избори правим един такъв доклад, който е пълен с неясноти. Е, всеки може да ни обвини в е, платена пропаганда чрез Евронос. Но, колеги, това не може да бъде така. Ние говорим с думи, изречения, с които човек може да ни бие по главата. Ето, например, имаме компромис. Е, по принцип по компромиса може да има разделно гласуване, но тук се казва за изработване на харта за медиите, за защита на обективността на информацията и защита на високите стандарти на журнализма. Колеги, кой ще изработи тази карта, харта за медиите? Въпросът е, че ние говорим за неща, които се разбират от само себе си, а, а, а форм, формулировките с, говорят против нас в момента. Вие, господин Вотсън, сте от Великобритания. Знаете какво става там. Знаете какво говори господин Фараш. Моля, колеги, не гласувайте за този доклад, защото смятам, че той е в наша вреда. Това е автогол. Много съжалявам. Не знаех обаче, че докладът е включен в дневния ред. Нашата комисия не се занимава по принцип с такива неща, иначе щях по-рано да реагирам. Но в крайна сметка никога не е късно да спрем нещо, което е в наша обща вреда. Моля, проверете текста, погледнете го, прочетете го, той е в наш ущърп. Господин председател, искам да кажа, че аз се запознах с позицията на нашата колега Дорис Пак след второто обсъждане, което направихме вчера. И има шум в микрофона. И аз лично считам, че текстът е добър като компромис разбирам известните стрихове, които се пораждат, но не ги споделям. А що се отнася до компромиса за хартата, тук не се задължаваме с приемането на подобна харта и считам, че текстът е напълно обективен не виждам какво ще ни навреди един призив за това да бъдат неутрални медиите, т.е. да се спазва принципа на неутралност. Няма никаква задължителност по отношение на хартата. Много съжалявам, че Комисията по култура не можа да изрази становище. И след нашите е, дискусии са като докладчици в сянка с а, господин Греем Отсън, ние оставаме с чувството, че текстът е добър, във всички случаи е по-добър от това, което приехме като съдържание в предходния доклад за медиите. И накрая искам да кажа, че не е редно да се страхуваме да кажем това, в което вярваме и в, ако ще отлагаме всички дебати в предизборна ситуация с страха, че хора като Фараш ще манипулират всичко, което пише вътре, това е потенциална възможност, която винаги може да се случи и не можем да избегнем, така че не следва да се страхуваме да приемем подобни текстове. Текста като съдържание е напълно солиден Считам, че има съгласие на всички политически групи. Това не е текст, който ни разделя, по-скоро ни обединява. Благодаря. Сега ми позволете една лична бележка. Лично аз ще гласувам против този доклад. Лично аз съм радиожурналист по образование и след като някой ми каже, че трябва да бъда неутрален, ставам нервен, се изнервям, защото журналистиката трябва да е не неутрална, а независима. Няма неутрални хора, всеки си има мнение и в обществения диспут медиите се сблъскват с различни мнения. Неутралитет за мен е безмислица. Също така в точка 1а е написано нещо, което според мен е безсмислено. Защото не това е задачата на медиите. Медиите трябва да са обективни. А в текста на тази точка звучи като че ли сме тръгнали да рекламираме и продаваме политиката си. Знам, че не е така, но звучи така. Не ми харесва, ще гласувам против. Пише закон, законова рамка на европейските медии. Това противоречи на договора. Договора изрично е казано, че медийната политика е национален прерогатив – Да, разбира се, че трябва да правим нещо по въпроса за медиите, но трябва да се пазим от такива обобщени формулировки, за да не ни обвинят в намеса във вътрешните работи и нарушаване на договора. Затова лично аз, пак казвам, това е личното ми мнение, лично аз ще подкрепя е, предложението на госпожа Пак днес да не гласуваме този доклад, за да си е, спестим гласуването против. Сър Греям, нека да преразгледаме нещата и да съчиним такъв текст, който да е приемлив. Така че ще поставя първо господин Греам. Благодаря, господин председател. Е, искам да се извиня на госпожа Пак, защото имаше недоразумение. Вие, господин председател, много мило ми предложихте преди месец да говоря с госпожа Пак за този доклад. Ние се срещнахме преди 3-4 седмици, говорихме след това имаше среща на докладчиците в Сянка и много съжалявам, че имаше недоразумение. Е, всички докладчици в Сянка всъщност подкрепиха доклада. Аз самия не се застъпвам за изработване на инструмент на европейска пропаганда. Е, става дума за Евронюс, сега, ако става дума за хартата, е, добре, тук може да гласуваме по това изменение, ако това е проблемът. Ако вие смятате, господин председател, че това е разумно, аз е, е, може би може да отложим е, сегашното гласуване, може да отложим доклада за мартенската сесия в, в Страсбург, но аз бих предпочел да не отлагаме. Това не е, е някаква голяма инициатива, това е само препоръка към съвета и за това бих искал да използваме възможността да е, отправим препоръката преди края на мандат. Но ако смятате, господин председател, че е хубаво да отложим а, разискванията. Добре, нямам нищо против. Господин Танок, аз не искам а, да удължавам дебата. А, докладчиците в сянка не са всички тук. Чухме какво казва госпожа Пак. Може би наистина хубаво е да отложим гласуването, тогава до, ще имаме повече време за обсъждане с докладчиците в сянка и за наши собствени размишления. Благодаря. Сега в такъв случай, нека да помислим, да отложим доклада. Може би е моя грешка, че аз не реагирах на време, можехме да, от, да отхвърлим някои формулировки, да ги преформулираме, тогава нямаше да има недоразумение. Добре, преминаваме към следващата точка. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуване на доклада за Пакистан. Колегата Зала е докладчик. Ако нямате бележки, да пристъпим към гласуване.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 против, въздържали се, отхвърля се. Добре е да проверим електронно начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 16 на 31. Отхвърля се. 33 за,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 против, въздържай се, приема се. 44 за, против, въздържай се, приема се. 45 за, против, въздържай се, приема се. 46 за, против, въздържай се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против. Проверяваме начало на електронно гласуване.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 41 на 1. Доклада е прият. Честито на докладчик. Преминаваме към доклада на госпожа Гянаку. Докладващата желая ли да вземе думата? Очевидно не. Пристъпваме към гласуване. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, електронна проверка, може би е приест. Начало на гласуването, край на гласуването, 21 на 26 отхвърля се.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 Край на гласуването. 23 за на 23 против. Отхвърля се. Компромис 9. Wer ist dafür? Компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се 76 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Край на гласуването. 21 на 27 отхвърля се. 77 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 22 на 26 отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Трябва да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 22 на 22 отхвърля се. Сега гласът на човека без карта се оказва решаващ. That's transparent voting. <laughs> That's not clear. 80 за,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 Добре, проверяваме 98, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 22 на 26 отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 101 за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 Край на гласуването. Отхвърля се с 28 на 19. 109, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 22 на 23. Отхвърля се. И сега какво става. Убихте собствената си колега от политическата група. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против. Проверяваме начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 28 на 19, не на 20. Приема се. Компромис 13 за. Против въздържали се. 127. Нещо се обърка, казва председателят. Има грешка в списъка. Гласуваме компромис 14. За, против, въздържай се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135 за,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 още веднъж 149 за. Против. Въздържали се. Проверяваме начало на електронно гласуване. Ти Край на гласуването. 22 на 26. Отхвърля се. 151 за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 Председателят се поправя 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Добре да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 26 на 22 приема се. Това беше 18. Гласуваме 18 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме електронно гласуване.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 Край на гласуването. 22 на 27 отхвърля се. Това беше 28. Сега едно. За. Против. въздържай се. Приема се. 2. За. Против. въздържай се. Приема се. 3. За. Против. въздържай се. Приема се. 4. За. Против. въздържай се. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. Комисията по култура, параграф 3 за, против, въздържали се, приема се. Точка А от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Точка Б за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване на така изменения доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 21 Stimmen dafür. И така 21 за, 26 против. Моля, имате думата. Аз странен е този доклад, защото когато говорихме с докладчиците в Сянка, всички бяха единни. Бяхме се споразумели за компромисите. И при отделните разговори нямаше никакви възражения. Сега не разбирам как може да се получи този резултат. Това противоречи на всички оговорки, които имахме до момента. Може, така е, но може в крайна сметка докладчиците в сянка да не са успели да прокарат своята теза в своите политически групи. Е, има много фактори, обаче аз мога само да установя крайния резултат. Госпожа Николай. Благодаря. От страна на либералите. А, компромис 16 трябва, е, казахме за 16, че, че ще гласуваме против този компромис. Вчера ние казахме, че това е нашата червена линия. И бяхме честни. Ние казахме на докладчицата нашето мнение, че е, изменение 16 е червената ни линия. Нашият проблем беше е, единното заседателно място на Европейския парламент, седалището. Ние отхвърляме членството на Обединеното кралство в съвета за сигурност и това се оказва върху също влияние върху изменението за седалището. Добре, ама тук има голяма разлика и въобще какво има общо седалището на парламента с културните различия. Не разбирам. Не, не разбирам какъв е, каква е връзката между единното седалище, едното седалище на а, парламента с културната ситуация в Алзас. А? А, а, за Европейския парламент. Добре. И съвета за сигурност. Е, това вече го разбирам. I thought what has Mr. against a single seat of European Parliament? Мисля, че господин Танок говореше за, един, за едното съдалище на Европейския парламент. Но това е резултата за два проблема ставаше дума. Т.е. две теми. Първо компромис 16 и другото е единото седалище, едното седалище. С това приключваме ли? Сега стигаме до противоракетния щит. Докладчикът има ли нещо да каже? Къде сте? herra puhemies. lyhyesti kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä tämän raportin osalta. Искам да благодаря на колегите, които, с които работих по този доклад. Малко трудно беше да постигнем съгласие е, доста кръгове на преговори е, преминахме, докато изчистиме позициите си. Опитах се да предложа текст, който да, се, да е предмет на общо съгласие, но е, от друга страна стана ясно достатъчно бързо, че нямаме и време. Ако трябваше да си оставим време, за да доизчиствам всичко, щяхме да влезем в изборния период. Така че това, което ви представяме сега е плод на компромиси и ви призовавам да го приемам като доклад. Гласуваме. Компромис 5. За против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. Сега, параграф 3, оригинала, за, против, въздържали се, отхвърляне. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. Параграф Т6, оригинала, за, против, въздържали се, отхвърлено е. 51-52 за, против, въздържали се, прието е. 53 пада, компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. 57 за, против, е, прието е. 60 за, против, прието е. Изменение 64 за, против, въздържали се, прието е. 68, 69, 70. Това са все едни и същи изменения от различни колеги. Кой е за? Може би само е, Светия Дух е диктувал тези изменения само на господин Лизък, не и за господин Паско. Така, прието е. е компромис 10 за, против, прието е. 78 за, против, въздържали се, прието е. 16, параграф 16 за, против, въздържали се, отхвърлено 83 за, против, въздържали се, прието е. 86-87 за, против, въздържали се, прието е. 89-90 за, против, въздържали се, прието е. 94 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11 за. Против въздържали се прието е. Компромис 12 за. Против въздържали се прието е. Компромис 1 за. Против въздържали се прието е. Компромис 2 за. Против въздържали се прието е. Компромис 3 за. Против въздържали се прието е. Компромис 4 за. Против въздържали се прието е. И така, едно за, две, за, и двете са прияти. И сега гласуваме електронно цяло, целия текст. Die Abstimmung ist Ай на гласуването. 37 на 7 на 3. Докладът е прият. С това приключихме гласуването. Господин Шолц, господин председател, искам да кажа, че от моята политическа група има доклад на мълцинството. Това искам да кажа. Госпожа Лизинг, и, и аз исках да кажа също от името на нашата политическа група. Добре, благодаря, казва председателят. Въпреки това, поздравление за докладчика. И преминаваме към точка 18 от дневния ред. Това е доклада за напредъка на Турция. Госпожа Рия Омен Ройтен има думата. Yep. Uh, господин председател, всички ходят много по залата. Колеги, на 9 декември обсъдихме проекто резолюцията за Турция тук в комисията и ще е много меко казано, ако е, кажа, че от тогава се случиха някои неща. Като доклад за Турция човек никога не се отекчава. И е, мисля, че говоря от името на всички тук, когато казвам, че сме твърде обезпокоени от това, което се случва напоследък в Турция. И именно по тази причина е, решихме малко да дадем повече време за окончателно оформяне на резолюцията, за да можем да обмислим е, добре и в дълбочина събитията. Е, борбата с корупцията на всички нива, е, колеги, е един много важен елемент от функционирането на законна и съдебната система. И очакваме, че разследванията, които са започнали на 17 декември, ще се развиват без проблеми. Но Напоследък се случват неща, които ни безпокоят по отношение на неутралността на следствието и разделянето на властите. Що се отнася до а, правилата, които управляват а, съдебната система, ние в парламента винаги сме упоменавали, че основната роля на съдебната система винаги е проблем за нас. И всяко е, опит да се засили е, силата на тази и ролята на тази система за нас е проблем. Затова е, призоваваме турското правителство да се въздържа от намеса в е, съдебния процес и да направи така, че се спазва, да се спазва принципа за независимост на съдебната система и разделянето на властите според съответните членове на Конституцията. И за това енергично предсъветваме турските власти да отчитат разпоредбите на комисията от Венеция и съответните съвети. Проекто резолюцията изказва безпокойство за свободата на изразяване и свободата на медиите в Турция събитията от неодавна, като например приемането миналата седмица на закона за интернет, уволняване на политически журналисти, разследвания срещу чужди журналисти, това само потвърждава нашите безпокойства. И ние, като парламент, винаги сме призовавали Турция да направи е, промени в е, закон 5651, закона за интернет. Защото там се ограничава свободата на изразяване, е, ограничават се правата на гражданите за достъп до информация и се разрешава забраняването на интернет сайтове, което е напълно непропорционална мярка подобни действия са и нарушаване на Европейската конвенция от 2012. Но приетите миналата седмица изменения на този закон всъщност не премахват нашите безпокойства, напротив, създават и допълнителни. Такава е оценката на Европейската комисия, публикувана вчера. И господин председател, миналата седмица много конструктивно проведохме среща с докладчиците в Сянка в Страсбург и съм абсолютно уверена, че ще изразим своите безпокойства по всички тези събития с консенсус. И ако мога лично да кажа, искам да благодаря на бившия е, министър е, на правосъдието и министъра за семейството и социалната политика за техните усилия и ангажименти за провеждане на реформи в Турция. Те отлично сътрудничиха с европейските си партньори. Ние се срещнахме и с новия министър за Европа Приветствам неговите усилия и готовност за диалог и усилия за сближаване на Европейския съюз и Турция в тези трудни времена. И да приключа позитивно, мога да кажа, че съм изключително е, доволна, че преговорите за Кипър се подновиха днес. И наистина се надявам, че ще се постигне едно постоянно решение на конфликта. Искам да приканя всички колеги да не, за Турци, да не използват нашата резолюция за Турция е, като платформа за затрудняване допълнително на преговорите за Кипър. Нека да се придържаме към позициите от предходни действия, да е, се изкажем за е, събирането на двете общности в Турция, така както се предвижда в препоръките на съвета за сигурност за ОНЕ. Благодаря. Este informe corresponde a un periodo Докладът визира един период, в който се случиха ред противоречиви събития, скандали и конфликти в обществения живот в Турция. И за това нашата позиция е, че нашите основни твърдения трябва да бъдат изказани малко по силно. Да заявиме своите цели и своите искания по отношение на ролята на Европейския съюз в отношенията с Турция. Второ, да дадем балансиран, твърд и обективен подход към толкова чувствителните критични преговори за различни области от публични, обществения живот в Турция. И трето, да мислим за последиците от това, което правим. Е, имам, имайте предвид в какъв период се намираме и трябва да мислим какво послание изпращаме в такъв смисъл. Е, Турция в момента се намира на много деликатен кръстопът. Аз е, като цяло подкрепям тенденцията на доклада, която, където се слага акцент върху рефо, институционални реформи, независимост на съдебната система, свобода на медиите и пресата и свобода за изказване. Съгласни сме с е, подхода, пред поет от докладчика и целите и смятаме, че ще има широка подкрепа в пленарна зала. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за професионалната работа. Срещата в Страсбург миналата седмица беше много продуктивна. Там обсъдихме много неща между политическите групи. Имаше много предложения и смятам, че сме на добър път. Няма да говоря дълго е, за нещата, по които сме се споразумели, но има някои неща, е, по които все още има разногласия. Едното е, че според нас нещото, което е най-важно за оценката, е изпълнението на копенхагенските критерии е, и именно реакцията на властите по повод на протестите в парка Гизи. Е, това бяха протести в цялата страна, зададоха се под този повод въпросите за толерантността, за правовата държава, за медицинските работници, за а, правосъдните професии, там се засегнаха въпроси, които изобщо не бяха наред. Може би трябва да се засегнат тези неща в доклада. На второ място – може би трябва да изчакаме малко с гласуването, защото трябва да признаем реалистично, че тук има противостоене между две части в турската политика ислямско-консервативния лагер АКП и от друга страна Хисмет движението. Мисля, че би било разумно в текста да включим апел за повече прозрачност. Знаем от представители на движението, Тулен Кюнен е ръководителя, знаем, че от представители на това движение, знаем, че те ще подкрепят един такъв апел. Е, те са готови да обяснат на парламента за какво стои това движение, какви са техните цели. Това е проблем, е, с който вече сме се занимавали като комисия. Искам да ви напомня, че задържането на журналиста Ахмед Шик, арестуването и на колегата Шена, за първи път показа как се държи хисме движението в институциите на държавата, какво е отношението към съдебната система, към полицията и така нататък. Мисля, че това беше една много положителна среща с тези хора и е, тези хора казаха, че са готови още веднъж да дойдат и да обяснат е, какво се случва. Не виждам причина, защо парламента да не включи този апел в доклада. Е, докладчицата е против тази идея за момента, но аз бих се радвал, ако може да постигнем компромис тук. Още нещо. Плурализмът. Демократ Демокрацията е нещо повече от избори. Едно мнозинство не дава право да се потъпкват правата на малцинствата, да се загърбват, да се игнорират. Трябва да има баланс, трябва да има проверки, това е основен принцип. И ние сме много загрижени от нев... за независимостта на съдебната система. Е, така че и това трябва да залегне тук в този доклад. И на последно място. Нещо актуално. Е, закона за цензурата на интернета, който сега бе прият. Е, и то точно след посещението на Етоган в Брюксел и Берлин. Това е закон, който противоречи на свободата на изразяване, на многообразието на изразяването, на мненията и това е едно развитие, което трябва да бъде отразено в доклада. Затова мога само да подкрепя отлагането във времето трябва ни. Министър-председателя идва в Брюксел, отива в Берлин и казва, че всичко е великолепно, връща се в къщи и какво става? Е, е, техния парламент приема един такъв закон, който абсолютно не отговаря на копенхагенските критерии. Председателят. А, той каза, че този закон се основава на европейските закони. Е, е, казва е, ораторът, е, това е и мнението на господин Орбан. Става дума обаче в крайна сметка за, за цензура. Това не бива да се случва. Председателят. Добре, може би трябва да отложим разискванията и гласуването. А сега господин Ван Орден. Yeah, thank you. Thank you благодаря. Първото, което искам да кажа е, че е, според мен всички делегации и политически групи е, в парламента имат различни гледища е, за Турция и застъпват тежнения, които имат различно значение за отделните депутати. Трябва да сме наясно с това. Аз, както и многото от моите колеги, много съжаляваме, че няма решение на кипърския проблем по един адекватен начин и непрекъснато се изкривява представянето на, на този проблем. Знаем и какви са причините. Надяваме се, че ще постигнем промяна. Има и други противоречиви моменти където се разхождат много мненията на колегите. Примерно, случилото се през Първата световна война, наистина много ужасни неща и много излишни загуба на човешки живот. Но когато наричаме тези неща с термина геноцид, който има ясно значение на ОНЕ, според ООН, е, означава, че говорим за умишлено изтребване на определени е, обществени е, групи или формации и е, това е изключително обидно за турските ни колеги. Аз смятам, че трябва да се въздържаме. Подал съм някои изменения в такъв смисъл. Е, приветствам желанието на докладчика да намери компромиси. На местата е много успешно са намерени вече, но все още остават едно-две неща, които могат да се изчистят. Няма микрофон, председателят. Ε, η κυρία εισηγητής ε, μας έχει φέρει μια ισορροπημένη Благодаря. Е, докладът е балансиран, е, подобно на други доклади от е, нашата колега. И смятам, че усилията ни за компромисни изменения са се увенчали с успех. Няма да коментирам в подробности. съгласна съм с изказването на господин Ламсдорф. Е, считам, че упоменаването за независимостта на съдебната система е изключително важно, ако търсиме законност в Турция и ако искаме те да спазват критериите от Копенхаген. Е, последните събития в Турция следва да ни безпокоят. И следва да си зададем е, въпроса какво прави правителството, след като се опитва да защити свободата на изразяване. И е, пътя на Турция към западната демокрация е много дълъг. Има още какво да се прави. А за отварянето на нови глави в преговорите, след като Турция не признава една от страните членки на Европейския съюз, няма смисъл изобщо да се разсъждава по този въпрос. Турция трябва да признае, че е, Кипър е член на Европейския съюз. За отварянето на главата за енергетика, нека да кажа, че Турция не е подписала Европейската е, конвенция за морет И не сме съгласни с нейната политика на извършване на проучване за природни залежи. В такъв смисъл не считам, че трябва да се отваря главата енергия. Надявам се, че така надигащите се обезпокоителни тенденции в Турция ще бъдат потушени, ще можем да успокоим и страните членки и техните съседи в това отношение. По компромис 12 съм подал изменения за свобода на религията Е, има, примерно, е, деяния, превръщането на църква в джамия и така нататък, които трябва да се отчитат. Следващият оратор. Благодаря. Първо искам да кажа, че дискусиите тази година за доклада за напредък на Турция съвпадат с а, започването на нови разговори за решаване на кипърския проблем в Никозия. А, моята партия, АКЕО, е основна опозиционна партия в Кипър. Тя подкрепя усилията, които се правят за намиране на разрешение на кипърския проблем. И мисля, че е изключително важно да има подкрепа и от страна на опозицията за разговорите за мир, макар че имаме известни резерви към общото комунике. Призоваваме всички, които могат да допринесат нещо за решаването на киберския проблем, да го направят. Според нас е изключително важно за кой ли път е, вече се повдига въпроса за Фамагуста в доклада. Там, тъй като Фамагуста е завзета от турските военни, е, тя трябва да бъде върната на Кипър. А ако това се случи, както настоява докладчикът и както настоява Европейския парламент от години, това ще е един много сериозен принцип за постигане на решаване на проблема или поне за е, за няколко позитивни стъпки в тази посока. За съжаление, компромисните изменения не опоменават заселниците тази година, турските заселници, и не се иска и тази тема да бъде включена. Глави 23 и 24 докладчикът иска да се започнат преговори по тези глави, но ако Турция не изпълни определени условия, свързани с тези глави, това не може да се случи. Благодаря ви. Мога да кажа, че с започването на мирните разговори днес в Никозия, определено се надявам, че доклада ще допренесе за намиране на решение на проблема. Няма отново. Благодаря, господин председател. На първо място бих желала да поздравя докладчика госпожа Омен Ройтен за балансирания доклад, който отразява в реална светлина съществуващите проблеми и отразяващ очакванията на Европейския съюз към Турция. Напълно съм съгласна с изказаното мнение и становище, което тя направи в допълнение за е, сегашната ситуация, която е, ние всички виждаме и на която сме свидетели в е, Турция. Моите притеснения кореспондират напълно с нейното становище. В доклада се акцентира за все още нерешени въпроси между Турция и нейни съседи на Балканите, включително и с България. За съжаление това се повтаря в наши резолюции, но няма напредък. Независимо, че турски представители на висшите политически среди, на турския парламент уверяват пребивавайки в Брюксел, ни уверяват, че те имат желание да решат проблемите, но за съжаление това не се случва. Създават се впечатления от изказвания на турски политици, че търсят нови разделителни линии на Балканите между Турция и съседните страни. Небалансирани изказвания за възстановяване на отношения, които са съществували по времето на Османската империя, създават изключително сериозни напрежения в района на Балканите. И това не са единични случаи, което е силно обезпокоително, тъй като в такъв случай могат да бъдат поставени под въпрос достоинството националната сигурност на независими държави от Балканите. Освен това, считам, че такъв тип непремерени изказвания противоречат на политиката на разширение на Европейския съюз и те трябва да бъдат взети под внимание. На следващо място има и се появяват и други отношения, други реакции от страна на турската държава в съвременните отношения, като разрешителни режими в економически план за преход, преминаване на транспортни средства през контролно-пропускателните пунктове. Ето в момента има напрежение на нашата граница, което също трябва да бъде отчитано и трябва да бъде взето под внимание, когато когато се водят преговорите. Аз лично смятам, че трябва да подкрепим компромисите, които са предложени в доклада, но да бъдем, разбира се, и по-внимателни. Аз имам и от, направени изменения. Моля те да бъдат взети под внимание, защото ги намирам за особено важни в района на Балканите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за похвалните думи. Искам да благодаря и на госпожа Омен Ройтен за това, че изрично посочва необходимостта от решаване на кипърския въпрос на базата на решението на ОНЕ, защото само такова решение на конфликта може да бъде трайно. В доклада е допусната една а, грешка, т.е. в предложението за изменение, което заедно с моя колега внесох. Той е 249 номер. Моля да поправите там грешката. Тя е по-скоро машинописна. Там се призовава Турция незабавно да оттегли въоръжените си сили от Кипър и да върне град, град Фамагуста в ръцете на законните граждани на града незаконното население. Там става въпрос за блокиран район, а не за окупиран район. Това, което искаме в това изменение е връщането на фамагуста като знак за доверие. Смятаме, че това е много важно. Европейският парламент трябва да подкрепя разумните и устойчиви решения на гридкърския въпрос в съответствие с критериите на Европейския съюз. Преговорите в Никозия отново започнаха. Е, но тълкуването на Турция за съвместната делегация много се разминава с кипърското тълкуване. Нека да застанем на позицията на Европейския съюз и да кажем изрично, че сме длъжни да помогнем на една застрашена, слаба държава, членка на Европейския съюз. Госпожо Омен Райтен, вие не споменавате турските заселници. Ние не можем да приемем отварянето на глава 15. Uh, Благодаря, господин председател. Признавам си, че до този момент така бях своего рода агностик по отношение на членството на Турция, т.е. бях готов да ме убедят. И до този момент много не успяха да го направят. Министър-председателят на Турция направи посещение миналата седмица. Бях на неговата пресконференция и никак не бях възхитен от е, неговите възможности да изрази е, отговори и отношения по въпроси, които ни безпокояха. Имаме проблеми с турската конституция, които още не са решени. И е, първо искам да поздравя докладчика за толкова професионалния подход към темата. И бих искала да чуя коментар, не толкова отговор, но комент, нейния коментар за три теми. Първо, има ли е, реално данни че в е, турското правителство съществува желание реално да влезе Турция в Европейския съюз. Аз лично нямам чувството, че към днешния момент това се случва. Второ, виждате ли някакви е, реални данни на базата и на посещението на министър-председателя? за подобряване на положението, което толкова се влуши в последните няколко месеца те като че ли изгубиха представа за това как, към какъв демократичен идеал се стремат. Примерно свобода на изявлението и на обвързванията. Освен това, има ли е, нещо, което може да покаже, че правителството на Турция е готово да смени позицията си за Кипър? Това е изключително важно. Е, Та, моят агностицизъм е, за членството на Турция като че ли е, те клони в една друга посока, е, след като виждам какво се случи, случва. Не мисля, че Турция има желание всъщност да се присъедини и не виждам да прави усилия да го направи. И мога да кажа, че отношението на министър-председателя и неговото правителство и неговата партия са такива, че има още много какво да се желае. Безпокоя се, че тяхната партия АКП е не прави усилия. Те са членове на едно политическо семейство, на което съм член и аз. И това доста ме безпокои, защото нямам желание да бъда асоцииран с подобни е, политически съюзи, освен ако е, докладчикът не ме обедини, че те правят усилия. Благодаря. Трябва да видя сега кой е, трябва да се изкаже. Господин Танок. Поздравление от името на моята група за докладчика за толкова трудната тема. Турция определено минава през един период на пред предизвикателства, а и пазарите упражняват натиск върху економиката и има натиски от бежанците и така нататък. Освен това, международно напрежение, като сега с разкриването или с твърдението, че има корупция в висши ръководители на партията и правителството, Разбира се, е, позицията на Турция е, че това е вендета от други политически фракции. Е, освен това в Средиземноморието има големи проблеми. Те имат сега и проблеми с отношението с Израел, когато бяха добри преди това. Хардлайнерите в е, Турция се надигат, в Сирия също има проблеми. Остава си нерешен проблема с Кипър, непризнаването на Република Кипър неспазването на протокола от Анкара и сега в момента целият този въпрос с посредника от ООН и преговорите за обединяването на остров Кипър. Турция е много активна в усилието да се блокира усилията, но сега не само от името на моята група, но да дам и своето мнение в е, духа на господин Ван е, Орден. Аз съм дал е, изменение 158, където настоявам е, да се признае е, ерменския геноцид. Аз лично не се срамувам да призная, да употребявам този термин. 23 страни са го признали и смятам, че там абсолютно целенасочено е имало изтребване на християнски малцинства, включително арменци. За това призовавам, разбира се, напълно доброволно колегите да се присъединят към мен. Е, мисля, че това е един жест е, за признаване на това, че правителството вече активно няма за цел да преследва тези, които е, са готови на открито да оповестят е, тъмните периоди от Първата световна война. Що се отнася до е, правата на християнските младсинства, включително на сирийците, както и правата за обучаване на религиозни дейци, там има какво да се работи, но за мен е най- най-важният проблем е признаването на геноцида на арменците. Благодаря, господин Танов, госпожа Янако. Господин председател, Както винаги, госпожа Омен Райтен е изготвила доклад, който е издържан по отношение на последователното спазване на ценностите на Европейския съюз. Не е хубаво постоянно да повтаряме едно и също, но какво да правим, след като в случая с Турция наистина няма никакъв напредък по отношение на принципните въпроси. В Турция няма напредък нито по отношение на окупираните части от Кипър, нито по отношение на политиката, по отношение на въздушното пространство над гръцките острови в Егейско море и прочие, прочие страна, която се стреми към добри економически отношения с Европейския съюз, би трябвало да постъпва другоя, че Някои от вас изказаха съмнение дали Турция желая наистина да стане член на Европейския съюз. Аз си мисля, че иска да стане, но без да променя каквото каквото и да било в връзка с това, което нарича свой суверенитет в региона. Така че отварянето на нови глави, според мен, трябва да почака. Докато Турция не признае всички държави членки на Европейския съюз и то официално едва. Тогава можем да продължим преговорите и да продължим с пътната карта към членството. Госпожа Омен Райтен, надявам се, че благосклонно ще разгледате нашите предложения за изменения и ще приемете повечето от тях. Благодаря. Οφείλω господин Софоклес. Искам да поздравя докладващата за положените усилия и за добрата работа. В Турция, впрочем, има и актуални събития, тъй че въпросът продължава да стои открит. Какво мисля аз? Авторката на доклада не е навлязла в дълбочина в много от въпросите, които стоят открити в Турция и представляват нарушения на международното право, не спазване на резолюция на ООН и е, нарушаване на европейското, противоречие с европейското право. Става въпрос не за чисто формални въпроси. Помислете само, окупиране на, окупирана е държава държава членка на Европейския съюз и това не е еднозначно заклеймено в доклада. Не се заклеймява и незаконното заселване на Турци. Не се говори и за признаването на Република Кипър, с което не се говори на практика за признаването на Европейския съюз. Знаете много добре колко журналисти, хора на изкуството не могат да изразяват свободно своето мнение, защото биват арестувани. Кюрският въпрос продължава да стои открит. Има преследване на християни. Според мен нещата трябва да се наричат с истинските им имена. Докладът не бива да бъде чисто описателен, нито чисто декларативен. Е, ние сме длъжни да опазваме ценностите на Европейския съюз и в е, съответствие с това да подкрепим турския народ. 23 и 24 глава не бива да се отварят. Yes, good morning. Um... Добро утро. Uh, за първи път обсъждахме доклада през декември и тогава аз представих мнението на комисията. За съжаление, както чухте, има събития, които будят загриженост у нас, събития, които се случват в Турция. Има обвинения в корупция на представители на турското правителство. Турското правителство обеща разследване, намеса на прокуратурата. Комисар Фюле изрази загриженост по отношение на тези събития. Той е, говори с е, министър Давотоло и с министър Ковшуло, е, че трябва да се съблюдава принципите на правовата държава, на демокрацията. И това са принципи, които са изключително важни за присъединяването. Всички обвинения в корупция трябва да се третират прозрачно и това означава да не се прие, прилагат никакви действия, които могат да накърнят разследването. Освен това, комисията обръща внимание на проекто закона за съдебната система. Е, както знаете, става дума за Върховния съвет на магистрати, на съди и прокурори. промяната на Конституцията би трябвало да се е, обсъди с Европейския съюз и с Венецианската комисия. Ние подкрепяме препоръката във вашия доклад, че състава на Върховния съвет на съди и адвокати и магистрати трябва да бъде в унисон с изискванията и критериите на Венецианската комисия. Нещо друго, което бушди загриженост у нас, това е закона за интернет, прият от турското правителство миналата седмица. Той предполага някои разпоредби, той постановява някои разпоредби, които ограничават свободата на изразяване и обмена на информация. Всички тези събития подчертават важността на нашия ангажимент към Турция. Ние трябва да продължаваме да поставяме репери за реформите в Турция. Турция е страна кандидат и стратегически партньор на Европейския съюз. Европейския съюз е важен стожер за реформите в Турция. Това са заключенията на е, съвета през декември. Друго заключение е, че трябва да има предоставено на Турция ясна възможност за присъединяване. Сега по отношение на, на глави 23-24. Отварянето им е важно. Ние бихме настоявали за това да се зададат ясни параметри. Това би е, посредствало реформите в Турция. Жалко е, че ние не използваме този лост за реформи, който иначе бихме могли да използваме, защото реформите са именно тези, които бихме искали Турция да проведе. Разбирам от докладчицата, че вие смятате да поощрите по-нататъчни разговори е, по кипърския въпрос. Естествено, ние като комисия приветстваме това решение. Приветстваме и е, решението на лидерите да подпишат смесеното споразумение. Благодаря. Госпожа Ройтен има думата. I'll do it in Dutch. Uh, het uh, eerste punt. Het eerste punt. Uh, Първо, нека да започна от края. Законодателството за избор на Виш е, съдебен съвет и е, прокурори е в момента в е, парламента. Воздият се преговори с опозиционните партии. Целта е да се подаде нов проекто закон и според мен това е добре. Това е резултат, според мен, е от е, усилията на всички европейци в е, тази посока. Подкрепям също декларацията, която бе подписана за Кипър казах и се надявам е, преговорите да се състоят е, и да доведат до достатъчно бърз резултат. А, по отношение на коментарите на някои е, колеги, Препоръчвам да прочетете внимателно доклада ми, защото макар, че нещата да не се назовават е, абсолютно с е, имената им, те се е, съществуват в доклада. Преследването на кюрдите. Миналата година през септември започна един съдебен процес и Ставаше дума за предоставяне на по-добър статут на кюрдите в страната. Сега са формулирани ред проекто закони именно с цел да се подобри положението на кюрдите. Госпожа Янако, действително, по ред е, теми е, е отбелязан е, регрес справедливост, правосъдие, свобода на пресата в е, моите компромисни изменения коментирам това. И както каза и колегата от Кипър, по отношение на това, че не следва да се отварят нови глави, според мен е добре да се започнат преговорите по глава 23 и 24 за съдебната система, защото там ще подадем един ясен сигнал на Турция и ще формулираме критерии, така че те да могат да направят нещо по отношение на нашите изисквания. Господин Танок и останалите изказали се много от същата група, много внимателно проследих вашите коментари. Аз преговарях с Джефри и го правя от името на всички, така че си отбелязвам подадените от вас изменения, но аз лично се придържам към линията, която посочи господин Ван Орден. Много правилно господин Аткинс коментира, а, че ние не сме много щастливи от политиката на АКТ, а, независимо, че сме в едно политическо семейство. Тър, Турция все още е страна, която е заявила желание да влезе в Европейския съюз бяха наблюдатели в Европейската народна партия. В момента не са. И коментарите е, на колегите е, по това отношение идват от е, партия, която дори иска да излезе от Европейския парламент, така че не виждам как, как е, да се съобразим с тях. За коментарите за арменския въпрос. Винаги сме внимавали е, по този въпрос. Винаги. И мисля, че именно тази предпазливост ни доведе до там, че ред въпроси до момента не бяха дискутирани, а сега вече започваме. Така че започва да се променя и нашата позиция, нашия менталитет по ред въпроси. И на Александър мога да кажа следното. В девети параграф говорите за парка Гези. Но аз споменавам тези неща във всеки възможен момент, защото свободата за демонстриране, за масови изяви е изключително важна. И ние трябва да изпратим и това послание. Това е част от нашите основни ключови ценности, част от копенхагенските критерии. Когато една страна иска да стане кандидатка или да се присъедини към Европейския съюз, тези ценности трябва да бъдат спазвани. За това и упоменавам е, тези неща, може би с различна формулировка от това, което очаквате, Александър, но е, считам, че по съдържание ние сме на едно и също мнение по, по същество, дори да се разминаваме в формулировката. Господин е, Танък, няма да можем да подкрепим изменение 152. За въпроса за религиозните общности. През последните 6 месеца наблюдавам, е, че има известно откриване към решаване на проблемите на кюрдите, но има и други религиозни общности, които получават повече права. Тоест, като цяло има е, разширяване, отваряне. Но това, което ме безпокои са алевитите, защото за тях не се прави достатъчно. Госпожа Телхарос, аз се опитвам да отразя максим, в максимална степен и вашите безпокойства в един текст, който може би е доста различен от това, което очаквате, но изменение 259, например, би ви показало, че ние всъщност по същество не сме на различно мнение. Подкрепям всичко, което може да допринесе до обединяването, за обединяването на Кипър. Даже споменавам някои конкретни действия в този смисъл. А, може би вие очаквате повече, но когато човек е докладчик и трябва да прокара един доклад през парламента, той трябва да търси е, подкрепа с всички. Госпожа Любчева, аз го говорих е, с вас е, изменението за точка от преамбила 16 там се упоменават някои от безпокойствата, с които вие е, говорихте. За колегите от Кипър, да, глава 22-23 се блокират от Кипър. Наясно сме с това, но в края на краищата, когато има натиск върху съдебната система, когато има проблеми с разделяне на властите, Нееднократно съм коментирала нашата позиция по този въпрос и след като в една страна няма законност, няма разделяне на властите, няма как и да се борим тя с корупцията трябва да се реши въпроса с назначаването на съдиите, с разделянето на властите. Споменавам ясно тези неща, но в края на кращата ние трябва да дадем на Турция определени критерии. Да ги е, подтикнем да вървят в правилната посока да им дадем а, стимули за промени и то за правилни промени в областта на съдебната система. За това те е, биха направили добре, ако спазват е, препоръките на комисията от Венеция. Е, може би, може би формулировките ми са различни от това, което вие бихте предпочели, но това, което пише, отговаря и на позицията ни от предходни години. Подговор на господин Салфранк. Така е, много сме обезпокоени от е, въпросите за свободата на медиите и пресата. Абсолютно подкрепяме вашето становище. Вие се обявявате за глава 15, но нека да кажа следното. А ако не се ратифицира Конвенцията за моретата, не може да се отвори тази глава и тук не става дума само за интереса на Кипъра, за интересите на Европейския съюз, а и на Турция в края на кращата от общ интерес е да има съгласие по тези неща. Освен това има си и предварителни условия, т.е. конвенцията УНКЛОС моретата. В Европейския парламент в момента се разпространява една петиция от граждани, и е, в една демокрация ние не можем да застанем против една подобна петиция където се иска Света София отново да бъде предоставена като храм за религиозна дейност. Като докладчик аз лично нямам становище по този въпрос. Александър, благодаря за похвалите. Искате малко повече да се спомене за протестите и парка Гизи в доклада. Вижте компромис 9. Смятам, че доста сме казали вече по темата. За, провер... за системата от проверки и баланси, смятам, че в параграф 4 ще видите ясно упоменати този въпрос. За интернет, може би в компромисните изменения трябва нещо да упоменем достатъчно твърдо този въпрос, защото току-що бе прият закона. Гюлен много, много се затруднявам с подадените изменения, защото моите колеги, нашите а, ние не работим с Гюля, ние работим с турските власти като цяло. Така че не може така да се формулират нещата. и да се срещаме с групи в трети страни, щатите или някъде другите, те не са наши партньори по преговорите. Ние е, преговаряме с официалните власти от Турция, с никой друг. Господин Обиос, според мен, Голяма част от е, критиките, които отправяте, са приемливи и тезите, които повдигате също, смятам, че можем да постигнем компромис. И ще се опитам да отчета вашите позиции, но нека да ви кажа, аз не винаги използвам същите думи, но не считам, че трябва да се борим е, едни други помежду си за формулировките. Важно е какво е съдържанието, съществото. И не, като се има предвид не само преговорите за Кипър, но и критичната ситуация вътре в Турция, ние следва да направим всичко, което е по силите ни, за да приемем доклада с възможно най-голямо мнозинство. Турция е важен партньор за Европейският съюз. Ние все още сме в преговори с тях. Тя е страна кандидатка за членство в Европейския съюз и независимо от всички добри или не толкова добри изказвания по отношение на Турция в страните членки, никой не е прекратил преговорите, никой не е поискал преговорите да бъдат прекратени. И затова като докладчик, аз лично, но и ние като представители, членове на Европейския парламент, следва да действаме в съобразие с настоящето положение. И именно това ви призовавам да направим. Председателят, благодаря. Сега пристъпваме към обсъждане на доклада, препоръка към съвета от колегата Ойланд за ограничени, визови ограничения за руски служители, свързани с случая Магницки. Госпожа Ойланд, имате думата. съм. Благодаря, господин <clears throat> председател. Уважаеми колеги, вие познавате този случай – този казус. И изготвила съм препоръка към съвета. Занимавали сме се вече с този въпрос преди, вече от две години. От 2012 година е първата ни препоръка към съвета за визови ограничения и замразяване на активите. Председателят, моля колеги, ако желаете да напуснете залата, моля, сторете го тихо. you have the floor. Okay. Отново докладчицата. Вероятно хората искат да се спасят от този въпрос. И така, е, вече доста време работим върху този въпрос и въпреки нашите усилия, въпреки нашите препоръки към съвета, въпреки повтарянето на тези препоръки в различни резолюции, които сме приемали по повод на Русия, съветът до момента още не се е занимал с въпроса. Госпожа Ештън не е включила този въпрос в дневния ред на съвета и поради, този, поради тази причина ние нямаме позиция на държавите членки. И не само, че няма позиция, не е имало и обсъждане на този въпрос. Затова ние предлагаме Европейският парламент още веднъж да се занимае с този въпрос. Предлагаме още веднъж да, из... да отпратим препоръка. Ние предлагаме парламентът да приеме нова препоръка и да я отправи към съвета, да повтори нещата, които вече е казал, да повторим изискването си от 2012 е, година. Но в допълнение ние предлагаме приемането на списък от имена, към които хора да се прилагат тези санкции. Този списък е взет от части от американския списък. Както си спомняте, Конгресът на щатите прие закона Магницки през декември 2012 година. И този списък, който аз прилагам, е разширен, защото ние получихме нова информация след приемането на американския закон. Всички тези хора, които са споменати тук, всички те са участвали в убийството на Сергей Магницки. Това е доказано, те са му отказали медицинско обслужване. Всички тези хора, за тях е доказано, че са го измъчвали и че са покривали и замъглявали ситуацията по казуса Магницки. Списъкът е много важна част от тази препоръка. Той я прави по-ясна. И той ще даде на съвета ясна представа за това, към кого се отнасят санкциите, към кои хора точно. Списъкът не би трябвало да е, да е затворен списък, той е, би трябвало да е отворен списък за съвета. Това е обаче изходна точка. Съвета може да намери за уместно да направи някои промени. Важното обаче е да напомним на съвета, че ние следим въпроса и, и си поддържаме позицията позицията от 2012 година. Благодаря. Благодаря, господин Проташевич. Panie Przewodniczący, e, chciałbym podkreślić, że IPP e od samego początku. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че политическата група на НП е от самото начало подкрепяше изискването на обяснения и наказването на виновниците за смъртта на Сергей Магницки. Ние смятаме, че инициативата за приемане на такива препоръки още в този мандат е много добра. Тя е и основателна и разумна. Ние ще я подкрепим като ще обсъдим и подробностите около конкретния текст. Но това, което искам сега да кажа е, че идеята за списък е много добра, според мен. Наистина трябва да се посочат поименно хората, за които има съмнения или се знае, че са а, замесени. Uh, Благодаря, господин председател. Нека кажа от името на докладчика в Сянка. Този доклад е добра изходна точка за дебат. Всички ние сме засегнати от това, от този казус. Той буди загриженост у нас. Той показва как ужасяващо хора могат да бъдат третирани. Ние ще продължим обаче е, дискусията с докладчика. Благодаря, господин Шулц има думата. Господин председател, от името на политическата си група искам да декларирам, че изцяло подкрепяме доклада на Кристина Ойоланд. Изключително неприятно е, че тази престъпна история се влачи толкова дълго време и Европейската комисия до сега не е реагирала по начина, който ние изискваме от нея в Русия този случай. Наистина се протака по невероятен начин и инкриминираните замесени лица са оправдани, а самия Магницки е осъден подсмъртно с присъдата му е издадена посмъртно. Въобще нечувани неща. Мисля, че в доклада трябва да възприемем и обвиненията към конкретните лица, за да знаят защо не им даваме визи, докато в Русия случаят не се изясни. Много е важно Европейския съюз да даде знак, че има и лапи, с които може да наказва хора, които е, нарушават е, с човешките закони. Тук ще спомена и Украина, защото напоследък научаваме ужасяващи неща на, за начина по който действа Русия, че има руски военни, които се месят на Майдан. Мисля, че трябва да се готвим за нови списъци с санкции. Господин Танок, благодаря господин председател. Поздравления за докладчика, госпожа Лайлон. Мисля, че е много важно да се възползвам от е, възможността да е, отбележа изключителната и неуморна работа по случая Магницки. Е, ние търсим справедливо за Сергей, един от моите избиратели се занимава с това почти е, през целия си живот. Моята група сериозно се безпокои от нарушенията на законността и безнаказаността в е, Русия. Факта, че е, тези, които са отговорни, не, няма да понесат никакво наказание и дори в гроба Магницки продължава да бъде преследван, който не може да бъде приемливо по никои критерии. Знам, че руските дипломати се опитват да оправдаят действията си, но мога да, дори не мога да си представя какво изпитва семейството на Сергей Магницки. Смятам, че е, трябва да настояваме за санкции. Това се признава и от нашия парламент, и от парламента на щатите, и от други страни. Ние не можем нищо да изискваме с тази резолюция реално, но просто заемаме една морална позиция. Благодаря, господин Келан. Благодаря, Искам да похваля колегата Алан за настойчивостта, с която работи по това предложение. В проекто такста има един параграф, където се подчертава необходимостта да има твърда политика на Европейския съюз към Русия, която да е подкрепена от всички страни членки, и да се изпрати ясен политически сигнал в Русия, защото Русия продължава да нарушава международните си ангажименти. И е, когато ние непрекъснато е, говорим, че сме обезпокоени, е, редно е тези думи да бъдат е, чути можем също така да очакваме, че едни целенасочени действия ще имат своето е, въздействие. Конгреса на Съединените щати е приел списък е, от лицата, които имат отговорност за нарушение на човешките права и смъртта на господин Магницки. Мисля, че ние можем да се обърнем днес след обед е, с въпрос към нашия върховен представител, защо тя не е включила този въпрос в дневния ред на срещата на министрите по външни работи на върха. Благодаря, господин Лансбергис. You, Благодаря. Това не е само въпрос, който е свързан с Сергей Магнитски. Става дума за нашето достоинство, достоинството ни като Европейски парламент, нашата комисия и парламента би трябвало да продължи по линията на човешките права и демокрацията и да защитава каузата срещу безнаказаността на хора, които убиват, хора, които измъчват, хора, които преследват. Нека подкрепим справедливата кауза на госпожа Ойоланд. Благодаря. А сега от името на комисията, главна дирекция вътрешни работи, госпожа Шмидт или нейният колега могат да обяснат какво е тяхното становище. Госпожо Шмидт, имате думата. Господин Шмидт, добро утро. Аз се казвам Дитри Палман, главна дирекция Холм. Първата реакция би трябвало да дойде от външната служба, тъй като това е въпрос, който не е от наша компетенция, така че предлагам да дадем думата по-нататък на външната служба. Благодаря, казва представителя на външната служба. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за това, че заострят нашето внимание върху казуса Магницки. Това е уникален случай, в рамките на корумпираната система на справедливостта в Русия. Ние следим този случай, следим всички подобни случаи, защото тези случаи показват системните проблеми и грешки в цялата система в затворната система, системата, съдебната система в Русия. Ние много внимателно подкрепяме активистите, които са свързани с тези казуси. Ние или ги подкрепяме чрез инициативата за човешки права и демокрация, има 2 милиона евро отделени за тази средства за Русия, или пък се срещаме с адвокатите и семействата. Срещна, срещахме се с братята на господин Магницки, с неговото семейство и мислихме заедно с тях какво може да се направи. Сега, специално е, по повод на казуса Магницки, всичко бе казано вече от колегите. Ясно е, има доказателства, че има корупция и е, има доказателства за нефункционираща съдебна система. Има съвет по човешките права, има други комисии, които е, са дали доказателства за евентуални мъчения е, които е преминал господин Магницки и за отказ от, на медицинско обслужване. Съвета на Европа също е стигнал до тези заключения. Какво е, се е случило до момента и какво може да направим? Това е основният въпрос, който се зададе до момента. Най-напред ситуацията е специфична. Господин Ван Ромпой, председателят на Европейския съюз, е изпратил писмо до своя колега Медведев и е <clears throat> настоял за разследване по повод казуса Магницки. Освен това, госпожа Ештън е направила до момента две изказвания миналата година по повод на казуса Магницки. Тя не е включила въпроса специално в дневния ред на съвета, но ние следим този казус. Аз самия участвах в разговори с руската страна и ние поставихме този въпрос. Отговорът, който получихме от руските власти е, че ние политизираме казуса, и това беше единственият отговор до момента. Какво може да направим? Както сочи и резолюцията на съвета на Европа, ние би трябвало да помислим за замразяване на активите и забрана на влизане на определени хора, свързани с казуса Магнитски в Европейския съюз, но това е последна мярка. Трябва внимателно да помислим за последствията от тази мярка. Трябва да помислим как това трябва да се направи. Е, с, е, по въпроса за санкциите трябва да имаме единодушие от държавите членки и е още по-важно хората, които са в този списък могат да обжалват тези санкции пред съда. И ако искаме да продължим по този път, трябва да оценим всички последствия. И от правна гледна точка, защото те могат да нанесат много щети. Трябва да сме сигурни в нашите действия, за това е, ние бихме препоръчали един постепенен отговор, а именно да настояваме за пълно проучване и разследване на казуса от страна на руските власти и ако те не реагират, ще приложим по-нататъчни мерки. Може да помислим за визовия режим. преди да активираме а, тази последна мярка за мразяване на активи. Благодаря. Докладчицата има думата. Uh, Благодаря на всички колеги за подкрепата. Много се радвам, че ще можем да продължим нататък работата по препоръката и очаквам вашите изменения. Знам, че е, колеги са обещали да пратят такива, тогава ще е, ги разгледаме, за да привършим е, в рамките на нашия мандат. Благодаря. Крайният срок за изменение 27 февруари по обед. Сега е, ще прекръснем господин Ланс, Рамдорф. Е, вие дадохте ли е, графика изме, с изменения за Турция? Стана дума, че ще има промяна, но не чухме никакви нови дати. Може би аз съм сбъркал, но не знам. Дадохте ли нов график за доклада за Турция? If so, it has not been announced. Or is it... Ако има такъв, поне не сме го чули или в момента се решава. Да, да, още са така в ход нещата. Нали поискахме промяна и мисля, че всички се съгласиха. Тук ми е записано проекто резолюция за доклада за напредъка ще бъде гласувана на 3 март. Писано е 3 март 2014. Това имам като график. Okay, we'll have a break and... Добре, сега прекратяваме до часа за срещата на разширеното бюро. Нека да останат залната само тези, които ще участват. Благодаря.